с възражението по член 88 за РИЧ, както се разбрахме, ще имаме кратко разискване след гласуването. Още едно съобщение. Сред нас има телевизионен екип, от датската телевизия. Искат да правят репортаж за колегата Дани Оргенсен. Така че бях длъжен да ви уведомя. И сега вече минаваме на десета точка – доброволно и безвъзмезно даряване на тъкани и клетки. Изменение 23 за. Против. Не е ясен резултата. Нека да повторим. Ah, okay. Yes, please. Sorry, um, Mrs. Cosette has asked if she could put... Госпожа Козет попита дали може да гласуваме първо по нейния доклад. Може ли да разменим реда? Добре, нека тогава да гласуваме първо по точка 11 програма Здраве за растеж, трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014-2020 година. Докладчик е колегата Гростет. Преди да пристъпим към гласуване, трябва да ви съобщя нещо изменения 180 и 78 на колегата Карин Каденбах са оттеглени. Освен това има устно изменение по изменение 125, както и по 73 и 94. Това бяха съобщението по това гласуване. Сега вече можем да пристъпим към самото гласуване. Консолидирано предложение за изменение 1А. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се консолидирано изменение едно за против въздържали се ще трябва да проверим електронно гласуване за консолидирано изменение 1 начало на гласуването гласуваха ли всички Край на гласуването. 26 за, 14 против. Приема се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 92. За против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 с устно изменение. устното изменение, за което ви предупредих в началото на гласуване. За. Против. Nochmal, irgendwie scheint mit der Übersetzung etwas nicht in Ordnung zu sein. Може би с превода нещо не е наред. Сега гласуваме изменение 94 с устно изменение, за което аз съобщих преди началото на гласуването. Втората част е оттеглена просто. Гласуваме с устното изменение 94 за. Против. въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Итре 7 за, против, въздържали се, ще проверим. Електронно гласуване и 37 начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 за, 27 против. Отхвърля се. Приключихме електронния вод. Това е първото гласуване, при което устройството не работи. Гласувахме. Аз нямам друг изход, освен да разчитам на уредбата. Ich habe vorher eine elektronische Abstimmung hier съобщих, че ще има електронно гласуване. Много съжалявам. И в моята, моя списък за гласуване пише плюс, обаче правилата постановяват, че е отхвърлена а, добавката. Сега 96 за, против, въздържали се. не е ясно. Електронно гласуване. Начало на електронно гласуване за 96. Гласуваха ли всички? От НП има трима души повече. Сега всичко е наред. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 за, 23 против, 96 е прието. Сега сме на 97 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. И 39 за, и 8, извинете, за, против, прие се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме направо на изменение 102. 102. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване за 112. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 за, 31 против, отхвърля се. 113 за. Против. Също ще трябва да проверим 113 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 29 за, 1, 301 против, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се. Приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 30 за, против против, въздържали се, отхвърля се. Технически компромис по член 5 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. И 311 за,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 124 и 123 анблок за против въздържали се отхвърля се. 125 с устно изменение за против въздържали се отхвърля се. сега го гласуваме без устното изменение. Значи още веднъж гласуваме същото изменение без устното изменение. 125 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 129. 129 за. Против. Въздържали се. Приема се. 130 за против, въздържали се, отхвърля се. Сто Извинете, казва председателят, 131. Hunderteinunddreißig, erster Gedanke. 131 за. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим електронно начало на електронно гласуване за 131. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 38 за, 24 против. Приема се. 132. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. докладващата. Господин председател, има проблем с писмения превод във френската версия. Вие гласувахте изменение 31 на френски. Се говори за изменение 132 аз а, показах на колегите, че трябва да гласуват за. Всъщност ние гласуваме против. Това е превод, а, преводна грешка а, в номерацията на френски, на френската версия. Аз знам, че сме гласували вече. Искам просто да покажа на колегите какъв беше, какъв трябваше да бъде вота, но имаше грешка в числото. Ако е възможно да прегласуваме. Е, Разбрах в момента на гласуването е НП беше против. Двадесет и четири гласа бяха против. И така, Продължаваме с 132 вече. Да повторя просто, за да стане съвсем ясно. Току-що казах, че във френската версия се казва гласуване по а, изменение 132. Аз мислех, че има някакво изменение и аз показах а, как трябва да се гласува. Че, казах че трябва да се гласува за. Но всъщност това, което казахте на немски, е, казахте изменение 131. Аз чух друго. Аз исках а, е, а, е, да кажа, че колегите трябва да гласуват за, а всъщност ние гласуваме против изменение 131. Много съжалявам, че създавам проблеми. Това беше проблем с превода на френски. А, аз много внимателно следя. Значи, единствено на френски. Госпожа Вайс Гербер иска да каже нещо. Аз искам да потвърдя. Аз също така повярвах на френския превод. Обаче, госпожо Гростет, аз слушах френския превод, но се чудех, защото в списъка за гласуване е записан минус, а цялата лява страна гласува с да, тъй като превода е бил грешен. И след като е имало грешка в превода на френски, пледирам да прегласуваме този, това изменение. Председателят тук няма немски превод. Аз говоря в качеството си на оригинал. Значи, ако докладчика настоява да повторим вота, но мисля, че той беше еднозначен. Добре, в такъв случай ще повторим по настояване на аудиторията 131, за да не се разправяме цял следобед по този въпрос. 131 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? ЕНП има двама повече. Един остана повече. Сега вече всичко е наред. Край на гласуването. 31 за, 32 против. Отхвърля се. Сега вече наистина гласуваме 132 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по втора част на 132. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Е НП. Отново има един глас повече. Още веднъж трябва да гласуваме заради тях. 132, втора част, електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24, 24 за, 32 против, втората част е отхвърлена. 137 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 Dagegen? За, против. Wir checken das Електронно гласуване за 139. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 40 за, 23 против. Приема се. Сега разделно гласуване по 140. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 на комисията по бюджета за, против, въздържали се, приема се. 145 отпада. 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 146 с устно изменение и разделно. Първа част на 146 за, против, въздържали се, приема се. В такъв случай втората част отпада. Минаваме на 147 за. Против. Въздържали се, приема се. И 3.14 за. Против. Въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 148, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим електронно гласуване за 149 начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. ЕНП отново има глас повече. Ще трябва да повторим вота. 149. Електронно гласуване за 149. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 за, 29 против, приема се. И 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за. Тагини? Против, въздържали се. Приема се. Добре да проверим. От тук изглеждаше като че е прието, но за 150 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 за, 30 против. Приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за. за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за. Добре, да проверим 155 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 304 има за, 27 против. Приема се. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. 157 за. Против. Въздържали се. Приема се. 159 за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 въздържали се. Ще трябва да проверим електронно гласуване за 100. За същото. За 164. Край на гласуването. 31 за, 29 против, приема се. 11 и 3, 16, идентични, анблок ги гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 12 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. Дафюр. Дагеген. Enthaltung ist angenommen. 168 dafür. Dagegen?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 172 за. Да проверим 171. Добре. Проверка на 171. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 29 за, 30 против. Отхвърля се. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 317 за против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 с, с устното изменение, за което ви казах в началото. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част отпада. Сега 177 за, против, въздържали се, приема се. 12 и 18 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Бюджет 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за. Против. Въздържали се. Приема се 179 за. Добре, да проверим 178 по ваше желание. Електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 за, 30 против. Отхвърля се. 179 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 14 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка. Бюджет 14. Електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 33 против, отхвърля се. 181 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 319 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182 за. Против. Въздържали се. Не е ясно електронно гласуване за 182. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 за, 31 против, отхвърля се 183 за, против, въздържали се, приема се и 320 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, като че ли се отхвърля, но да проверим начало на електронно гласуване за 188. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 37 за, 25 против, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. И 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 322 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. И 323 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. И 324 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, също се приема. 15 с устно изменение за против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. Итра 25 за, против, въздържали се, не е ясен резултата. Електронно гласуване за Итре 25. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 39 за, 21 против. Моля ви, следващия път да вдигате по-ясно ръка. 197 за. Против. Въздържали се, приема се. 198 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 199 за. Против въздържали се, приема се. 200 разделно гласуване, първа част. Три са частите. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, електронно проверка, начало на електронно гласуване за 18. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 за, 32 против, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Прескачаме чак на 208. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка за 208. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 32 за, 30 против, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 213 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 за, 32 ма против, отхвърля се все пак. 19 Значи гласуваме 19 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 16 за, против, въздържали се, приема се. 214 първа част за, против, въздържали се, не е ясно, електронно гласуване. 214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 против, въздържали се, приема се. Прескачаме до изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. И 326 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. Добре, електронно гласуване за 228. Начало на гласуването. Колеги, abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 38 отпада. Втората част. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39. Втора част за против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет на комисия 3 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 на Лиза за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се. Електронно гласуване 44 начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 42 за, 21 против. Приема се с голямо мнозинство. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-2 за. Против въздържали се. Либералите как гласуват? Добре, електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 за, 35 против и 3-2 се отхвърля. Бюджет 5 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 разделно, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за,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 и 3-3 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за, против, въздържали се, приема се. И 3-4 за, против, въздържали се, приема се, 67 за, против, въздържали се, приема се, 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. 73 с устно изменение. Първа част за. Против въздържали се, отхвърля се. В такъв случай гласуваме същото изменение 73 без устно изменение. Gegen. Против, въздържали се, отхвърля се. Dagegen. 74 се прие, 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. И трепет за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, Нека да проверим, преди да сме обвинили превода. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за. Значи, добре, електронна проверка за 77. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 ма за, 39 против, Отхвърля се. 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 7. В две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 е оттеглено. 79. За. Против. Въздържали се. Приема се. 80. За. Против въздържали се, прието. 81. Искате да проверим е с електронно гласуване 80. Добре. 80 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 32 ма за, 29 против. Приема се. Не искаме да ви пречим на разговора тук. 81 за. Против, въздържали се, приема се. 82 за. Против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуваме електронно така изменения доклад. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 63 за, 0 против. Честито на докладчика по и благодаря за свършената работа. Също благодаря на секретарията. So. Dann springen wir jetzt. така, преминаваме на десета точка. Die Berichterstatterin ist die Kollegin Jana Kudakis. Und... Доклада на госпожа Яна Кодакис. Започваме с 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, извинявам се, някой иска проверка по 25. Електронна проверка по 25. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 гласа за, 28 против. Приема се. Стигаме до 26 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Юри 2 за, против, отхвърля се 30 за, против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Стигаме до 33 за. Очудвам се, че искате проверка по 32. Електронна проверка по 32. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 3 за. Против. Въздържали се приема се. 39 и 40 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Всъщност 4 са идентичните. Юри 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, Äh, die, ich hatte es gerade falsch angesagt. Обърках се. Мислех, че са две идентични изменения. Всъщност има четири. 40, 41, 42. Не, 39, 40, 41 и 42 са идентични. Тя ги гласувахме заедно.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 против, въздържали се, приема се 50 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Втората част отпада. 58 същото нещо. Устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Втората част отпада. Юри 4 за, против, въздържали се, приема се. Юри 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до консолидирано изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 68. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6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 Сега гласуваме по номер 20. За. Против. Въздържали се. Приема се 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Петима колеги още не са гласували. Край на гласуването. 54 гласа за, 4 против, 2 въздържали се. Поздравления за госпожа Яна Кодакис. Госпожа Рис иска думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че по член 30, а, 52 имаме едно а, мнение на мълцинството, което се добавя. Да, не след обед а, а, до края на деня може да го направите. И така продължаваме по точка 12. Общо приложими разпоредби за европейските фондове и за отмяна на регламент 1083. Това, тук става дума главно за структурните фондове, за общо приложимите разпоредби за тях.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 против въздържали се отхвърля се, 45 за, против въздържали се приема се, 13, о, иска се да проверим, добре, по, 45, режим на гласуване, гласуваха ли всички? Още един трябва. Край на гласуването. 31 за, 29 против. Приема се. 13 46 идентични. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 47 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим 47. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 за, 32 ма против, 1 въздържал се. Отхвърля се 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Нямам представа. Казва председателя, проверяваме 49 електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 за, 36 против. Така че 14 гласуваме за, против,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 Край на гласуването. 24 за, 34 против, отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. какво става с политическата група, която изобщо не е гласувала? Гласуваме отново по 52. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 53. Добре, искате да го проверим. Добре, проверяваме. 52. За. Край на гласуването. 31 за, 27 против. Приема се 53. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 55. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека проверим. 57 електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 за, 27 против. Приема се 58. Кой е за? против, от, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, въздържали се, приема се, 65 за, против, въздържали се, отхвърля се, 66 за, против, въздържали се, отхвърля се, 67 за,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 докладчика. Благодаря, господин председател. Да, наистина има едно устно изменение, което ви предлагам. Комисията участва в работата на е, комитета с консултация консултативен глас и, и участва също така с консултативен глас, с съвещателен глас. Благодаря. Добре, ако няма възражение, гласуваме заедно с устното изменение, за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 72 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, Английската кабина се беше включила. Е, английската кабина се извинява. И продължаваме. 74. За. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, отхвърля се. Хора, вярвайте на председателя си. 20 за, против. Въздържали се, отхвърля се 21 за. Против. Въздържали се, приема се 79 за против, въздържали се, приема се 18, 80, извинете, за, против, въздържали се, приема се 22 за, против, въздържали се, приема се 81 за, против, въздържали се, отхвърля се 82 за, против, въздържали се, отхвърля се, 83 за, против, въздържали се, приема се, 84 за, против, въздържали се, приема се, 85 за, против, въздържали се, приема се, консолидирано изменение 1, кой е за?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 Електронно гласуване на целият текст с измененията, режим на гласуване, гласуваха ли всички, край на гласуването. 57 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравление за София Окони. Благодаря ви за доклада, за отлично свършената работа. Следващата точка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 въздържали се, отхвърля се. 24 за, за, за, против, въздържали се, електронна проверка, 24, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 ма за, 33 против, отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Със същото мнозинство. Едно за. Едно и 26 съм блок за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за против, въздържали се, отхвърля се. 28 и 29 анблок за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, щом искате. И аз не съм съвсем сигурен. 31 начало на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 21 за, 35 против. Отхвърля се. 32 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 2 за, против против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 и 35 идентични за, против, въздържали се, приема се. 39 за, извинете, казва председателят, 38 първо, 38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 въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване за 53. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 44 за, 12 против. Добре, че има електронни проверки. 52 за, против, прието.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 против, въздържали се, приема се. 59 за, 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинете ме, казва председателя. 62 за, против, 62 две електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 47 за и 9 против няма въздържали се. Чуда се какво не ни беше ясно, може би ни трябва почивка. 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тук ми шепнат, че трябва да дойде кафето. 64 за. против, въздържали се, отхвърля се. Ето вече първите заплахи за стачка се чуват. Добре, да проверим 64. Електронно гласуване за 64. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 11. Електронно гласуване. Сигурно трябва да си призная грешката преди да се види резултата. Край на гласуването. Ш... С ясно мнозинство се отхвърля. Гласуваме 12 за, против, въздържали се, Отхвърля се 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Ще трябва да проверим. Проверяваме още веднъж 14. 14 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 за, 22 против. Приема се. И сега гласуваме електронно така изменения документ. Начало на гласуването. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 50 за, 2 против. Честито на Марио.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 Die Abstimmung ist geschlossen. 53 dafür, bei einer Enthaltung. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege Rossi. Wir kommen jetzt zu dem angekündigten. И така, сега преминаваме към краткото разискване, като ще дадем по една минута на оратор, защото комисията вече е пред ни. Първи думата има колегата Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Бих помолил за малко повече време, защото темата е много важна. Става въпрос за забрана за използване на олово и неговите компоненти в бижутерийни артикули и аксесуари за коса. Комитетът за оценка на риска в това отношение не предлага никакви изключения да се правят. Компетентният комитет по социално-економическата оценка обаче държи да има две изключения като се аргументира, че за определени кристални продукти а, нямало причина за тревога, а комисията раз Простира това върху всички кристални а, продукти. Документът, който френските власти предоставят е следния. Отравяне с, с отраво сред деца се наблюдава чрез бижута, в които се смята, че има олово с не, а, а, не прагова стойност на токсични вещества и трябва да се избегне максимално излагането на деца, защото това може да доведе до увреждане на централната нервна система. Казва се, че не е проблем да се носят бижута. Uh, Става дума само това, за това, че децата може да ги погълнат и оттам да се отровят. Става дума за е, надпрагови или е, подпрагови стойности на улово. Има альтернативи на пазара. Няма альтернативи на пазара, за разлика от това, което ни казва комисията. Има съответните патенти обаче, които са необходими. Едно последно изречение, защото ми беше казано, че се застъпвам за определена фирма. Най-остро възразявам срещу такова обвинение. Но когато на пазара има дадена технология и фирмата случайно е в Австрия, не виждам нищо лошо да се застъпя за тази фирма. Просто исках да помоля комисията да се запознае с цялата документация, която е изпратена на която и е изпратена. Äh, Благодаря. Сега имаме проблем. Всеки момент ще дойде комисарят. Сега ще ви прочета имената на записалите се за изказване. Ries, Grostet, Mathieu, Pirillo, Liese, Uski, Schlüter, Kramer, Davis, Hassi und damit können wir das gemeinsame Abendessen um. И мисля, че тогава ще идем да вечеряме в 22 часа. Трябва да съкратим разискванията. Знам колко е важна и спорна темата, но ако може, моля ви, минута и половина, не повече господин Зейберт ви въведе, защото той поиска да се направи това възражение по член 88. Линда Макеван. Господин председател, комисията все още ли е? Има ли представител на комисията? Защото аз имам въпроси към комисията. Доколкото разбирам, тази мярка се отнася за това да се постави един прак за а, бижутерийни артикули с, с олово. Значи, когато беше казано също за стъклото, може би се създават проблеми и от металната част на бижутерните артикули. Говорите за а, е, стъклото, което не кородира и от него не може да се отдели оловото. Това прочетох е, по време на обедната почивка. Искам да а, е, попитам господин Зебера, ако става въпрос за децата и а, възрастни, които може би смучат или ближат а, Дали, ако наистина е опасно, няма ли да бъдем много по-загрижени от някои други употреби? Да кажем каква е опасността от а, уловото в стъклото. Моля, пояснете ни. Благодаря, Франсуа. Франсуаз Гростет. Минута и половина. Благодаря. Аз мисля, че когато говорим за този проблем, а, то се отнася не само за бижутата, които имат а, оловен кристал. На мен това предложение ми се струва доста прекалено прекалено, когато говорим за поглъщане на бижута, тогава когато говорим за такива бижута, ние познаваме бижутата с кристал, те са доста скъпи, те не се дават на деца. Аз лично мисля, че не може да се прави регламент, само защото има родители, които стават децата си без надзор надзор. Ако комисията ни каже, че няма альтернатива, няма риск. Аз мисля, че дебата би трябвало да бъде закрит, за да говорим само за економическите аспекти, за неща, които имат катастрофално въздействие, когато говорим за нашето економическо наследство в външния пазар, в международния пазар, не може да си позволяваме да правим подобни неща. Госпожа Рис. Благодаря, господин председател. Добре разбирам въпроса на госпожа Макейвен и аз разбирам в по същия смисъл всичко, което се отнася за метала в бижутата вече е уредено. А, както каза госпожа Гростет, тук се говори само за кристала и за стъклата. Комисията отговори на двете критики, които бяха отправени представени, що се отнася за альтернативите, но в сектора няма а, всъщност альтернатива. Тук става дума за цветове. А, ние, а, комисията, двамата комисари смятат, че комисията е напълно в компетентността си да реши този въпрос. И в заключение това е едно наистина а, чисто комерциално състезание и битка. Колегата Роберент, Берент има думата. Благодаря, господин председател мога да се присъединя казано, към казаното от колегите Гростет и Макеван. Уважавам факта, че разглеждаме проблема за е, ловото в продукти, с които сме в е, пряк контакт. Но ако започнем да говорим и за ловото в стъклото, не смятам. Смятам, че това е вече прекалено. Разбирам, че има голяма фирма, която е намерила начин да произвежда стъкло без олово. Това е чудесно като реклама за фирмата, но не искам да ставам заложник на ограничения. Не смятам резолюцията за уместна, ще гласувам против нея. И смятам, че ако искаме да разискваме темата правилно, трябва да го направим по друг начин. Фредерик Матю. Моник Матю. S'il <clears throat> Благодаря, господин председател. Аз не е, участвам обикновено в тези дебати, но живея много близо до, до, до фабриката и получих технически пояснения. В фабриката Бакара, например, те са задължени да сложат, да, да влагат е, улово в кристала, за да може да се правят бижутата ръчно, за разлика от другите предмети, които се правят механично. И при полирането не може да се направи по друг начин, освен ръчно. И това се прави от десетилетия. Това се прави не само във Франция, в другите държави членки, но, например, в фабриката Бакара е направен голям напредък с техните машини. Там могат да запазят своята техника. Господин Саве, независимо господин Сибер, искам да му кажа, че суд социалистическото правителство а, решава този въпрос, като а, решава, че а, хората, които. Извинявайте, искам да завърша, господин председател. Председателя е прекъсна. Ще ви дам. А, а, изказването в писмена форма. Благодаря, господин председател. чух статистически данни за въздействието на оловото върху децата, но нямам числа колко деца а, са пострадали от това, че са близали бижутата на децата си. Това е един, а, може би, ритуален проблем, може би е в развиващия се свят има някакъв такъв ритуал да се смучат и ближат бижута. А, така че а, ние имаме въпроси свързани с зеленото развитие и децата. И мисля, че парламента се използва, за да може една компания да получи по-голям пазарен дял. Аз ще гласувам против. Тук няма научни данни, няма числа. Чухме какво каза комисията. В общи линии също така чухме че тук става дума за много сериозна лобистка дейност и мисля, че всичко това трябва да бъде съвсем ясно. И също така, мисля, че всички трябва да осъзнават, че ние не сме дошли тук, за да работим в полза на конкретна компания, а в общия интерес. Е, děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat argumenty předřečníků. Благодаря, господин председател. Няма нужда да повтарям изказаните аргументи. Аз съм съгласен с тях и още един аргумент. Ако приемем тази промяна, това изключение, то бижутата ще станат по-безопасни, отколкото играчките за децата. Всъщност, до там се простира абсурдността на това предложение. Извинявам се, няма да мога да гласувам, тъй като трябва да се върна в Прага, но съм против. Следващия оратор, господин Марио Пирило. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за обясненията, които ни даде тази сутрин. Общо взето това, което чух, затвърди в мен възражението, което имам срещу това предложение. Тази сутрин чухме, че няма научни доказателства, които да доказват, че ловото в кристала води до заплахи за здравето на хората. Нашата комисия не трябва да се разглежда, не трябва да разглежда такива въпроси. Дерогацията, която комисията предлага, изглежда добра, защото в момента няма альтернативи. В допълнение, Чухме, че може да има и преглед след 5 години и това също е нещо добро, затова ще гласувам против предложението на колегите. Благодаря. Петър Лиза. Благодаря. Според информацията, с която разполагам, няма само една компания, а няколко компании, които работят за развиването на такава альтернатива и това трябва да се вземе предвид. Всъщност доста си изненадах, когато разбрах, че ще имаме такъв а, оживен дебат. Твърде често, като че ли преобладава интереса на една компания и ако някоя компания проявява новаторство, не трябва да я критикуваме. Често се казва, че екологичните технологии са твърде скъпи и аз мисля, че нашата комисия трябва да подкрепя компаниите, които работят за по-добра защита на потребителите, по-добро здравеопазване. Не говорим за това, че децата ще ядат или ядат или смучат бижутата, но те имат навик да слагат какво ли не в устата си и това води до рискове. Мисля, че трябва да приключим това разискване по разумен начин. Карл Шлитер. Това, че сме правили нещо от а, дълго време не означава, че трябва да продължаваме с него. Например, уловните тръби бяха отхвърлени като идея още в Римската империя Чел съм статии, според които хората се троват от улово в смесители за вода. Не знам какво слагат децата в устата си, но аз, например, е, имам живак в устата си, някои хора имат злато, дали това ще доведе до по-големи проблеми? Оловото не е регулирано вещество и трябва да го регулираме. Какво смятате обаче вие за смесителите за вода или други източници на олово? Какво е въздействието върху здравеопазването? Благодаря колегата Крамер. Страхувам се, че а, Нашата комисия рискува да стане смешна, ако приеме тази резолюция. Има си норми за експозицията и от токсичността на оловото. Искам да припомня обаче, че в Германия имаме, например, коледна традиция леене на олово. Продава се свободно оловото, то се нагрява, пуска се във вода и там по формите се гадае. Тъй, е, че а, внимавайте да не е, направим някаква велика глупост с тази резолюция. Иновативните идеи не се нуждаят от стимулиране от а, е, нашата комисия. Нека да си се борят на пазара, а ние да бъдем рационални. Thank you. Uh... Благодаря. Няколко колеги вече споменаха, че олавото не е регулирано с прагове, т.е. това е едно вещество, което би трябвало да се избягва, ако е възможно. Както каза Петър Лис, има няколко предприятия, които вече използват альтернативи. Винаги, когато се променят е, технологиите, има някои компании, които първи е, прилагат по-чистите альтернативи. и трябва да се каже, че има альтернативи. За мен основното нещо е, че комисията по оценка на риска не е предложила това изключение. То дойде от социално-економическия комитет, който каза, че няма значим риск, но не е тяхна работа да оценяват риска. Те не са си свършили работата да оценят разходите и разходите полза и съотношението полза разходи. Има альтернативи за уловото и трябва да използваме принципа да се подкрепят най-чистите възможни альтернативи. Председателят Крис Дейвис последен. Благодаря, господин председател. Ако има риск, който е доказан, че е пропорционален, ако а, ние, а, например, всички, които караме коли, трябва да спрем да ги караме, защото а, хора се убиват от коли с хиляди. Целта тук е проблема че може да се, по, да се погълне олово, когато децата смучат бижута. Ако има такива родители, които са оставили децата си, те тогава трябва да бъдат лишени от, от родителски права. Комисията каза, че са, е, сгъ, се сбър, че, че са сбъркали. Е, комисията тази сутрин каза, че е, поставянето на бижутата в устата няма да доведе до отделяне на улова. Ако това е вярно, аз няма да подкрепя това решение. Само едно изречение. Аз мисля, че господин Дейвис ще стане либерал. Един, един порядъчен либерал. Ако порядъчен либерал означава германски либерал, мисля да внимаваш. Скъпи Крис Дейвис, внимавай много. Линда Макеван по поиска да направим кратка двуминутна почивка за консултация. Мисля, че нищо не ни пречи да го направим. Е, добре, тъй като в социалистическата група настъпи яснота, мъглата се вдигна, Оказва се, че можем да пристъпваме към действие и да гласуваме възражението. Подлагам го на електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 12 за, 29 против, 1 въздържал се. Отхвърляме това възражение. Благодаря за дискусията, която беше доста разгорещена. Благодаря и за това, че все пак успяхме да свършим работа днес. С това приключи гласуването за днес. И Получих информация, че комисарят ще дойде всеки момент.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 и така, уважаеми колеги, моля заемете местата си. Нашия гост вече е сред нас. Добре дошли, господин заместник, председателю на Европейската комисия и комисар по промишлеността. Добре дошли, господин Таяни в Комисията по околна среда. Ние сме най-голямата законодателна комисия в Европейския парламент, но мисля, че вие знаете това от работата си в парламента в не чак толкова далечното минало. Радваме се, че сте тук отново в парламента, този път не като евродепутат и очакваме плодотворна размяна на мнения с вас. Имаме много време но нека да започнем първо, като ви дадем думата на вас. Благодаря, господин председател. Нека в началото да благодаря на вас сами и на комисията за това, че ми дадохте възможност да участвам във вашата работа. За първи път се срещаме след като ме номинираха за комисар за промишлеността, космическото пространство и туризма, Това е една много навременна среща, като се има предвид разговорите на европейско ниво за създаване на нов растеж на заетост. Европа е изправена пред економическа криза, невиждана от Втората световна война на сам. Трябва да се опитаме да генерираме растеж, да станем конкурентно способни. Имаме и други предизвикателства. Населението застарява, разраства се, има все по-голямо потребление на ресурси, има климатични изменения, които са аномалии по своя характер. Населението се увеличава и всъщност нашата зависимост до 2020 година от а, петрол и изкопами горева ще е 80-90%. До 2030 година 2 милиарда души ще получават доходи между 10 и 30 хиляди долара. 1,6 милиарда ще станат автомобилите само в Китай до 2300 година. Ако продължим с а, тази зависимост от а, изкопаеми горива, емисиите ще се увеличат а, с 50% до 2050 година. Съответно, енергийната сигурност е, ще продължава да бъде предизвикателство и ще има заплахи в тази връзка. Заплахи и за растежа и не само. Ето защо това трябва да бъде повод за промяна от наша страна. Не трябва само да ни плаши. Имаме възможност да създадем нови работни места. Това може да стане само ако политиката изиграе своята роля за тази нова индустриална революция. Моята задача е да подготвя пътя за новата индустриална революция. Нека да ви напомня, че първата такава беше свързана с въглещата и парата, втората беше свързана с петрола, третата ще бъде свързана с новите начини за генериране на енергия. И това означава, че ние можем да участваме в всички нови промени и трябва не само да участваме, но и да ги породим. На 29 март обсъдихме всички тези проблеми на една конференция наречена Мисия Растеж. Вие бяхте там, господин председател, германския министър беше там, британския министър Ривкин беше там. Ние изготвяме стратегия за растеж и смятаме да я представим след лятната вакансия. Повече от когато и да било, Европа има нужда от нови възможности за растеж, е, устойчива конкурентоспособност от своя страна означава насърчаване на възможностите за растеж, преминаване към енергийна ефективност, е, намаляване на отпадъците до минимум, Естествено, има и други аспекти, като достъп до финансиране, до кредит, иновации, развитие на пазарите. Ще говоря за част от секторите, които ще бъдат двигатели за новата индустриална революция. На първо място автомобилите на бъдещето. 12 милиона работни места в Европейския съюз зависят от тази автомобилна индустрия. 28 милиарда годишно се инвестират в нея. Тази индустрия е голяма, но тя е изправена пред сериозни предизвикателства. До 2020 година пазара в Китай за автомобили ще се удвои. Това означава, че ще имаме нужда от много по-ефикасни модели и модели за нулеви емисии. В съобщението, наречено кола на бъдещето, Комисията създаде стратегия възоснова на два стълба. Ще продължим да работим за повишаване на ефикасността на двигателите с вътрешно горене, тъй като те ще останат най-ефективните двигатели още 20 години. Но ще продължим да работим и за автомобили с нулеви емисии и с други видове двигатели. Ще изготвим стратегия според която основната цел е нулеви емисии. Имаме основни е, и големи възможности тук. Всъщност, някои изследвания показват, че потенциалът тук е 170 милиарда. Има възможност за 180 хиляди нови работни места. Знаете, че в момента има проблеми с батериите, акумулаторите за тези електрически автомобили, но може благодарение на развитието на технологиите да се увеличи ефикасността, да се увеличи броя на местата за зареждане. Естествено, технологиите ще играят важна роля. Китай и Европейския съюз произвеждат почти един и същ брой автомобили, но има разлика между качеството на автомобилите, които се продава. Групата на високо ниво, наречена Автомобили 21, тя започна своята работа през 2010 година, прие своя окончателен доклад на 6 юни Освен това имаме един план за действие, наречен автомобили 2020 година. Целта на този план за действие е да се справи с кризата в сектора в Европа. Имаше три основни точки, които обсъдихме по този план. Основната цел е да се попречи на индустрията да напусне, нашия континент. ще има мобилизиране на финансови ресурси, на европейско ниво ще има интелигентна регулация, упростени правила, ще има увеличаване на качеството, без да има твърде голямо увеличаване на цените и освен това ще се опитаме да гарантираме, че европейските продукти имат справедлив достъп до международните пазари. По отношение на емисиите на въглероден двуокис, искам да кажа, че ние трябва да продължим да намаляваме емисиите на въглероден двуокис и правилата за 2020 година трябва да бъдат пояснени максимално бързо, за да има предсказуемост за сектора. Целта от 95 грама за леки автомобили и 107 грама за лекотварните автомобили, тези цели са постижими. Те няма да бъдат поставени под въпрос. Трябва да се обсъди обаче как да постигнем тези цели. Друг важен сектор е сектора на строителството. 40% от електроенергията отива за сградния фонд. Новите сгради трябва да бъдат много по-устойчиви по-устойчиви, много по-безопасни, възоснова на изискванията на директивата за енергийна ефективност, която ще се прилага от юли 2012 година. Има огромни възможности за генериране на нови работни места и всъщност е, ще си възвърнем вложените средства е, от намалените сметки. В Германия потенциала тук е, е свързан с 400 милиарда годишно. Може да има годишни спестявания от 5 милиарда в Европа и да се генерират стотици хиляди работни места. Ето защо аз смятам да предложа една стратегия, подобна на стратегията Автомобили 2020 година. Тя ще се нарича Сграден фонд 2020 година. Тук ще заложим на укрепване на пазара, на по-ефикасно използване на ресурсите, на създаването на работни места, на подпомагане на компаниите в сектора. Когато говоря за по-ефикасното използване на електроенергия, имам предвид увеличаване и на рециклирането, когато става въпрос за производство на строителни материали. Естествено, трябва да има обща методология, която да се основава на оценката на въздействието. Основната цел е вътрешния пазар да работи максимално добре. Още нещо, което представлява интерес за комисията, тъй като ние сме работили с много хора от сектора. Иновациите по отношение на ресурсите. Достъпа до ресурси става се по-ограничен и се създават проблеми. Преди два месеца започнахме партньорство за иновации, което да гарантира достъп до ресурси. Обединявайки капитал и човешки ресурси, Държавите членки могат да се опитат е, да постигнат е, по-голямо е, ниво на рециклиране, по-голяма полезност при използването на ресурсите. Трябва да заменим съществените ресурси, които получаваме от Китай или от други новопоявяващи се економики. Комисията ще създаде стимули за пилотни проекти според които ще имаме варианти за рециклиране на 17 килограма електронни отпадъци, които се генерират всяка година от европейските граждани, от всеки граждани. Ще има управителен съвет за тази цел през октомври съвета по конкурентоспособност ще определи шесте държави членки, които ще участват в управителния съвет. Освен това, ще изберем и неинституционални членове на този управителен съвет. За мен е много важно Европейския парламент да участва в целия този процес. Още един важен и чувствителен въпрос – РИЧ – регламента за химикалите. Отбелязахме петата годишнина от влизането му в сила на 1 юни. Само за няколко години регламента РИЧ успя да постигне важни резултати. В края на 2008 година имаше масова регистрация на химикали. Европейската агенция по химикалите успя ефективно и професионално да откликне на предизвикателствата, свързани с първия крайен срок 2010 година. Процесът беше изключително успешен и като резултат от ангажираността на всички заинтересовани лица в процеса стигнахме до нещо, което според мен може да бъде определено като революция. Говори за управлението на химикалите. Още веднъж искам да дам своята висока оценка за Европейската агенция по химикалите в Хелзинки от 2010 година насам. Следим нейната работа. Аз посещавам често агенцията. Колегата Поточник, моя предшественик, също правеше това. Ние следим за стрикното спазване на всички разпоредби и процеси, предвидени в регламента РИЧ, основните насоки и документи, предвидени за компаниите и националните органи, са преведени на всички езици на Европейския съюз. Индустрията трябва да поеме е, своята отговорност тук и е, съответно националните органи е, трябва да помагат агенцията следи за гладкото протичане на процеса. Националните органи винаги могат да предоставят информация на компаниите. Е, съответно пък е, комисията е готова да предоставя информация, както и агенцията, за да може да се постигнат по-лесно целите. Както знаете, насоките за молбите за авторизация бяха публикувани през 2010 година. През 2011 година имаше допълнително развитие и сега изчакваме първите молби за разрешителни. Има някои конкретни вещества, които представляват а, обект а, на тревоги и съответно а, стремим се да намерим заместници. Освен това, вече е взето решение относно първите ограничения и първия план за действие на ниво Европейския съюз за оценка на веществата вече е прият. Държавите членки оценяват вече първите е, вещества. Има естествено допълнителни предизвикателства. Следващите етапи на регистрацията ще бъдат по-сложни от е, първия, защото тук ще участват вече повече малки и средни предприятия и ще има трудности. Рич предвижда намаление на разходите. 90% от микрокомпаниите ще се възползват от тези разпоредби, но може да се направи и още в тази връзка. Заедно с колегата Поточник, аз съм поел ангажимента да преразгледам регламента РИЧ комисията не се ограничава само до оценка на информацията, която пристига от агенцията от държавите членки. Ние искаме да си научим уроците, тези уроци, които ще се появят след първите пет години на съществуването на РИЧ. Трябва да видим къде може да се намали финансовото бреме, къде може да има по-големи иновации. Комисията даде ход на редица проучвания в тази връзка. Резултатите от някои от тях вече могат да бъдат е, видят на, да, видяни на веб страниците на Генерална дирекция индустрия или околна среда. Анализа продължава, тече добре, но има нужда от повече време, тъй като нещата са доста сложни. Ще има доклад, който ще бъде прият от комисията и представен на парламента след лятната вакансия. И накрая последният ласък е, за третата индустриална революция ще дойде от е, космическите приложения, Галилео, например. По този начин ще се гарантира сателитната навигация, транспорта ще стане по-интелигентен, световните пазари възлизат на 124 милиарда и до 2020 година очакваме да има отвояване 800 милиарда са приложенията, които се очаква да разчитат на сателитна навигация. Тук говоря и за интелигентните мрежи. В частност, има и други примери, свързани с полезността на тази сателитна система. Тя дава информация за потоците от население, дава информация за аварии, дава информация за времето, дава възможност за картографиране, за контролиране на замърсяването, за морско наблюдение и така нататък. Комисията предлага АЙТА и глобалната система за сателитно наблюдение да се финансират от общностния бюджет. Има резолюция от парламента, прията на 6 февруари и всъщност тя откликва на подхода на комисията. Вече съм казвал няколко пъти обаче, че комисията ще запази своята позиция относно бюджета за глобалната сателитна система, настоящия бюджет ще може да е, стигне само до първото три месече на 2014 година. От там нататък ще трябва да има допълнителна подготовка. Глобалната сателитна система ще е изключително важна е, за наблюдението на Земята като цяло. В заключение, и се извинявам, че говорих толкова дълго, Искам да поговоря по всички екологични въпроси, свързани с третата индустриална революция. Искам да го поговоря в частност за течностите за охлаждане на климатиците. До преди няколко седмици се обсъждаше този въпрос във вашата комисия. Написах писмо на председателя на комисията, за да обясня, че става въпрос за временни дерогации в тази връзка, които ще изтекат в края на тази година. Има само два производителя на такива охладителни течности в света. В тази връзка взехме политическо решение Става въпрос за ситуация, която може да бъде определена като форс-мажорна. Важно да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар. Естествено, тук имаме ограничено въздействие върху околната среда, защото нашите правила ще въжат само за новите видове автомобили до 2017 година. За съжаление, за автомобилната индустрия трябва да кажем, че не се купуват много нови автомобили. Разговарях с индустрията и ме увериха, че доставките ще бъдат гарантирани поне до края на и по-скоро ще бъдат гарантирани най-късно до края на настоящата година. Естествено, можехме да преразгледаме директивата, но крайните срокове нямаше да са ясни. Ето защо ние приехме нашето решение. Исках да ви обясня лично защо се стигна до там, не само в писмото, което написах на председателя, защото вие проявявате интерес. Благодаря ви и Очаквам с нетърпение да чуя вашите предложения, въпроси, коментари, критика. Готов съм да отговоря на всички тях. Благодаря. Е, Благодаря ви, господин комисар, за тези уводни бележки, които бяха доста пространни. По традиция винаги програмата на такова посещение е такава, че даваме първо думата на координаторите и след това на останалите. Сега ще прочета списъка на ораторите. Рас Дейвис, Карл Шютер, Юдит Меркис, дана колега Проли, Гутерес Кортинес, François Grostet и Софи Окуния. Пропуснал ли съм някого? госпожа Масе Кукович също. С това приключвам списъка. И сега давам думата на колегата Карл Хайнц Флоренц. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много ми хареса това, което казахте. Особено това, което казахте за третата промишлена индустриална революция. Винаги сме се радвали на революции, още от младежките си години. Но когато правиш революция, ти трябват партньори. И когато говорим за енергийна ефективност, ресурси, суровини и така нататък, какво е впечатлението ви от държавите членки? Те партньори ли са в тази революция? Участват ли в нея? Понякога имам чувство, че германците са са малко така а, флегматични, като тръгнат да штурмуват гара, си купуват за всеки случай билети за влака. Друг въпрос. А, а, директивата за детските играчки. Имам си неприятности в мой избирателен район с това. Защото в Европа а, постановихме доста така мъгляви стандарти. В Германия те са много по-строги. А, германците се бо, боят, че искате да им попречите да спазват високите си стандарти. Доколкото знам, Германия се обърнала към съда по този въпрос. Как можем да решим въпроса без революция? Председателят благодаря на Карл Хайнц Флоренс, Линда Макева. благодаря, господин комисар. Наистина това беше едно изчерпателно обобщение. Искам да ви запитам нещо, за което не се не казахте. Става дума за а, една мини-революция, именно безопасността за въглероден а, оксид. Това е тихия убиец, както знаете. Например, например, ако има дефектен а, бойлер или а, барбекю и броя на смъртните случаи се увеличава поради редица проблеми. Първия проблем е а, за а, преносимите барбекюта, които се купуват а, в супермаркетите и се взимат а, на а, къмпинг, например. Хората ги използват, а там се казва не ги използвайте в затворени помещения. Те обаче ги вкарват в а, палатките си или в караваните си и ги обичат убиват. Там емисиите на въглероден оксид са ужасти. Вашите служби в момента работят по промените. Аз ще ви изпратя писмо по стандартите за безопасност и се преразглеждат в момента тези стандарти, за да може да се постави по-добро предупреждение по тези барбекюта. А, второто нещо, което, по като вече ви писах заедно с Джим Хигинс, а, е за детектори на въглероден оксид и дефектните детектори, които биха а, предотвратили смъртта на хората, ако ги е имало в а, техните каравани или палатки. Те с пищенето си щяха да предотвратят смъртните случаи. Тогава, когато имаме достъп до а, дефектни продукти, се случват такива нещастни случаи. Има един постоянен комитет на Генералната дирекция по строителство. Знам, че не може да ми отговорите по въпроса, но ще ви бъда благодарна, ако вие проверите и ми кажете и ни уведомите. Доколкото разбирам, вчера сте имали съвещание по туристическите стандарти с, собственици управители на хотели. Аз не съм била там, но си имам моите шпиони, които ми казаха, че сте говорили за а, качеството на етикетите и а, особено а, етикетите на играчките. А, например, водородния оксид също е проблем в безопасността на хотелите. Това е също свързано и с пожаробезопасността. В, в моя избирателен район две деца починаха при пожари в Гърция. Имаме проблеми с пожаробезопасността. 24 души са загинали във Франция в 2005 година и 4 мои съграждани в 2004 година. От 1998 година не са актуализирани тези данни. Хората не могат да очакват, да, че не са защитени, ако отидат а, на почивка някъде. Тук не става дума само за въглеродния а, оксид. А, когато получат числата, ще е, ги разпространя на колегите. Това са числата за смърт от въглероден оксид. Следващия оратор е Крис Дейвис. Крис, имаш думата. Господин комисар, въпроса за мобилните климатици повдига един въпрос по принцип. Някои от колегите тук помнят, че между 2004 и 2006 година водихме дебат по законодателство правителството предназначено да премахне а, портативните климатици, които имат високо, висок ефект върху глобалното затопляне. И имаше даже идея кога трябва да влезе в сила новото законодателство. И това ще трябваше да бъде 1 януари 2001 година. И това ще, ще да бъде много добре, защото това ще, ще да доведе до а, нови, а, нови хладилници. Това е добро а, екологично законодателство, което води до нови и екологосъобразни продукти. Да, но се създадоха проблеми. Автомобилостроенето започна да играе номера, просто не дава поръчки за тези продукти. Аз повдигнах този въпрос с вашия предшественик господин Ферхойген, който каза, че законодателството ще влезе в сила през 2011 година. Вие казахте, че а, през март 2011 година ще влезе в сила в законодателството. Да, но им, имахте проблем. А, казва се, че а, този проблем, а, че, че този продукт а, не е на разположение. Ханиуел отрича, но такава е ситуацията. И аз разбирам а, дилемата, пред която сте изправени. Я приемам това. Решението обаче, което вие взехте за да се отложи прилагането на това законодателство, противоречи на целия процес и то дава зелена светлина на автомобилостроителите, че те могат да пренебрегват европейски правила. Искам да запитам, направено ли е нещо в комисията да се преразгледа начина по който производителите биха могли да избегнат прилагането на на законодателството, а, просто да ви хванат и след това да изпързалят комисията или вас. Как можем да сме сигурни, че това няма да се случи отново? И накрая казахте, това е временно забавяне от една година. Можете ли да гарантирате, че от 1 януари 2012 година коли, които не а, използват охладители, ще бъдат а, заместени, а, заменени на пазара. Ако дадете тази гаранция, вече ще а, дадем а, а, ултиматум един вид на производителите, че те трябва да се спазят, да спазят 6-месечния период. Благодаря. Каш Лютър. Благодаря. Вие казахте, че не искате отново да се занимавате а, с тези малките търговски МПС-та. Това мисля, че това е грешка, защото а, е, най-големия пазар е Азия. Те няма да купят такива коли. Нашия закон беше основан на е, неправилното предполагане за по-низки еници. Аз искам да е, ви предложа, да ви насърча да направите предложение за по-тежките търговски МПС-та, защото за тях никой, тях никой няма да ги купи тогава, когато се отвоят или утроят цените на, бензона, на бензина. А, за да се постигне 136 емисия, сега а, имаме. А, каква ще бъде вашия план, стратегия, допълнителни ресурси, натиск върху държавите членки, за да се постигне тези целеви а, стойности. И една връзка с регламента РИЧ Нямаме нито едно ново вещество, което да бъде заменяно или премахнато. Виждаме само преразглеждане на разпоредби за съществуващи вещества. Защото ако така продължаваме с това темпо, ще спасим околната среда след 2000 години. Имам и един по-голям въпрос. Вие говорите за растеж. Виждам обаче много тясна връзка между страните в криза и повишените разходи за ресурси, има много голяма връзка между държавите, които са в криза и повишените разходи за а, суровини. Ако засилим растежа, ще се по, а, получи по-голяма необходимост от суровини. Независимо от това дали обичате или мразите растежа, ние няма да можем да го постигнем, ако не намерим нови економически подходи. Каква е вашата готовност за сценарий без растеж, ако а, по увеличените цени на ресурсите и на суровините ще убият растежа? Така че какъв ще бъде вашия сценарий за економика без растеж? Какъв е вашия план без економиката, ако не успее сценария за растеж с непрекъснатото увеличение на заемите? Как ще можете да направите системата да проработи, ако няма растеж? Това е нещо, което трябва да планираме, независимо от това каква е вашата позиция. Благодаря на господин Шлютер. С това приключихме този кръг от въпроси. Както виждате, темата за растежа вълнува всички ни. Всички се вълнуваме как да генерираме растеж, как да направим така, че всички да спечелят. Мисля, че това е и а, правилният подход – няма противоречие в това, че взаимно можем да си помагаме. Няма противоречие между екологична политика и политика в областта на промишлеността, защото не можем а, да имаме, например, ветро, инсталация за производство на енергия от вятър, ако отдолу няма бетонни пилони. А, същите неща ги чувам и от представители на комисията. Не бива да делим нещата на кафяви индустрии и зелени индустрии. Мразя това. Имаме една единна промишленост, тя трябва да бъде устойчива и трябва да успеем да направим обрат в енергопотреблението, да успеем да направим така, че по пътищата да се движат модерни е, нискоенергийни автомобили. Що се отнася до суровините и ресурсите, за това също стана дума. Какво смята да направи комисията? Между другото, очудих се, че Карл Хайнц Флоренц не каза нищо. Има много суровини, които безпрепятствено изчестват от Европа, защото нямаме а, добри анализи на техния кръговрат и тонове такива ценни суровини отпътуват по посока на Юго-Источна Азия и други региони на света, а те са ни крайно необходими. Какво възнамерява да направи комисията за проучване на кръговратите, за да може да бъдат използвани те? Това беше моят въпрос. Но преди да ви дам думата, господин заместник председател на комисията, искам да поздравя една група от Австрия в тази зала, които са тук о, по покана на колегата Карин Каленбах. Те са представители на НПО в областта на екологията в е, Австрия. Добре дошли сред нас тъкмо на време идвате. Дебатът ще е много интересен. Господин комисарят ще отговори на първия кръг от въпроси. Каро президенте, тема ги... Уважаеми господин председател, всъщност май ще трябва да дойда още веднъж, за да имам време да отговоря на всички въпроси, които бяха повдигнати. Сигурен съм, че ще имаме и други срещи. Ще се опитам да съм изчерпателен, така или иначе. Аз ще дам своята гледна точка, от гледна точка на моя портфейл и от гледна точка на целите за постигане на трета индустриална революция. Не можем да говорим за намаляване на емисиите, не можем да говорим за екологична политика, за Действия на регламента РИЧ, ако не изходим от един стратегически контекст. Трябва да има категорични действия, за да гарантираме конкурентоспособността на Европа. Искаме силна реална економика, която да комбинира растеж, ето си уважение към околната среда. И това имам предвид, когато говоря за трета индустриална революция. Има някои сектори, които са ключови и с тях трябва да работим, ако искаме да имаме конкурентна способност. Само, че по-важното е качеството, а не количеството. Преди три седмици настоях за зелената економика. Това е съществен сектор, там могат да се създадат много работни места. Споменах обаче и други сектори. Знаете, че Залагам и на ресурсите, на суровините. Председателя говори за тях. Какво още може да се направи? Ние сме изготвили списък с редки суровини и аз дадох ход на редица дейности не само в Съюза, но и извън него – винаги взимаме предвид околната среда. Земята е ценна за човечеството и трябва да я уважаваме. Имаме споразумение с Африканския съюз, имаме споразумение с много страни от Латинска Америка, Чили, Аржентина, Мексико, Уругвай, Колумбия – Преди седмица пости Гренландия. Там подписах друго споразумение. Ключов елемент в това писмо, този документ с учетане намерения в него – и който е подписан и от комисар Пи Бокс, е текста, според който използването на ресурси трябва да става така, че да се зачита екологичното наследство на Гренландия. А между другото, 200 китайци скоро ще пристигнат в Гренландия, за да построят и развият една мина там. Комисията обаче тук има малко по-специално отношение. Естествено, Гренландия е способна и има правото да действа както сметне за добре. Мога да ви изпратя текста на декларацията за намерение, която подписахме с министър-председателя на Гренландия миналата седмица. Искам да ви гарантирам, че работим усилено, за да зачитаме околната среда в този толкова важен регион на Арктика. Освен това, дадохме ход на партньорства за иновации, чиято цел е да се заменят и рециклират суровини. Работим заедно с комисар Поточник. за да гарантираме, че някои ресурси, които имаме в Европейския съюз, ще се използват по-ефективно и зачитайки Натура 2000. Работим с шведското правителство, например, за да видим какво може да се направи в района на Баренцово море. Има и други области, в които работим някои депутати, между другото от вашата комисия, участват. Няма да казвам, че колегата е душа и сърце на проекта, за да не се обидят другите депутати. Нещата са взаимно свързани. Ако искаме трета индустриална революция, трябва да променим начина по който управляваме индустриалната политика. Наричам този процес революция. Може и косите ми да са посребрели, но по душа съм млад. Европейската политика трябва да е смела, дръзка, трябва да обърната към бъдещето. Ако искаме конкурентни проекти, ако искаме амбициозни проекти, трябва да не се страхуваме от е, откритото море. Разговарях с представители на индустрията и мисля, че е възможно да се съчетаят екологичните и промишлените политики. Не мисля, че те се изключват. Точно обратното. Мисля, че тази трета индустриална революция ще се превърне в брак по сметка. Брак, който е изгоден и за двете страни. Мисля, че можем да растем по екологичен начин и обществото трябва да го разбере. Първо трябва да започнем да говорим за зелена економика, преди да я постигнем. Не можем да действаме само от полза за земята и за нашето здраве. Трябва да гарантираме економически растеж. Мисля, че индустриалната политика, екологичната политика, политиката по отношение на суровините са напълно съвместими. Като всички бракове ще има и напрежение, естествено. Аз самия съм женен на 25 години, когато има желание, има и начин. Бях евродепутат в продължение на 15 години. И съответно знам, че политиката трябва да играе основна роля, имаме нужда от политически насоки. И като говоря за политически насоки, имам предвид насоки създадени от комисията, от съвета, от Европейския съвет и от парламента. Бяха зададени някои технически въпроси по отношение на РИЧ. 136 вещества. Имаше през 2010 година. Отговорен беше комисар Поточник. Откакто комисията Барозо 2 започна своя мандат, представителите на околната среда и на индустрията работят изключително добре, в тясна връзка и трябва да благодарим тук на комисаря Поточник. Той винаги има добри намерения. И така, през 2010 година избрахме тази цифра 136, за да покажем, че имаме ясно желание да включим всички тези вещества в списъка и от тогава насам караме държавите членки да ускорят своята работа. Съвета по околна среда от 2011 година създаде платформа за държавите членки, на която те да обменят опит, позиции на различните заинтересовани страни. Комисията вече поиска от Европейската агенция по химикалите да изготви 15 досиета, свързани с приложение 3. И ние се опитваме да постигнем тази цел, полагаме всички усилия. През септември в Хелзинки ще разговарям с председателя на Европейската индустрия на химикалите, ще обсъдим точно този въпрос. Приложение 17 има много ограничения. Нови ограничения по рич, е, кадми и кадмиди. Има и други вещества. Когато задълбочим процеса на регистрация ще видим дали агенцията управлява правилно своите списъци, дали ще има нужда от нови ограничения, работим в тясна връзка с държавите членки, за да постигнем тази цел. Госпожа Макаван. Вярно е. Вчера говорих на тази среща посветена на туризма. Тя беше организирана от Утрек. Казах какво възнамеряваме да направим и какво вече правим. Подготвяме законодателство относно етикета за качество, без да нарушаваме принципа на субсидиарността. Знаете, че туризма е изключително чувствителна област и аз никога не съм смятал, че мога да заместя местните и регионалните власти. Просто се опитвам да допринеса за повишаване на качеството на туристическата инфраструктура. Трябва да се гарантира, че сградите са безопасни, това е от полза за туристите. Целта е да се увеличи броя на туристите. Ако един турист не е от Европа, и знае, че съответните хотели имат етикет за качество, че са безопасни и сигурни, той ще идва с удоволствие в Европа, вместо да ходи на други места. И мисля, че етикета е от полза в тази връзка. Това се опитам да направя в сектора на хотелиерството. Работим с комисара Дали, и правим допитване до всички заинтересовани страни във връзка с промяна 86. Опитваме се да включим някои препоръки. Опитваме се да повишим качеството и тук не говоря само за безопасността. Когато става въпрос за безопасността за хората с увреждания, тя също е важна. Тези хора също имат право на вакансия. Така или иначе не се опитвам да заменя националните или местните етикети за качество. Европейският етикет за качество ще се добави към националните, по-лесно е да се създаде обаче един европейски етикет, който дава по-големи гаранции в Русия, Китай и така нататък. Няма гаранция, че всички хора извън Европа знаят подробности за отделните страни в Европа. Един не толкова голям град в Китай или в Япония не е задължително да знае къде се намира Андверпен, дали е в Фландрия или в Холандия, например. Така че опитвам се да, да работя за осъществяването на този етикет по отношение на 52.00 и 91. Ще има преглед през 2012 година. Целта да се включи индикатор за продукти, които са към края на своя жизнен цикъл. Няма обаче задължителен характер за такива индикации, които да се публикуват на етикета по отношение на детекторите на въглероден оксид Те могат да бъдат различни, могат да действат на принципа на батерията или е, чрез електричество. Сега в момента превеждам от френски, затова говоря малко по-бавно. Тези устройства се регулират от директивата за общата безопасност на стоките. И така, следствие на това законодателство, държавите членки имат право да регулират безопасността на своята територия. Националните органи трябва да решат дали подобна мярка е необходима за безопасността на обществото. Ако държавата сметне, че тези индик индикатори за въглероден оксид трябва да носят информация за това, че вече не са достатъчно качествени или могат да вършат това, за което са предвидени, то трябва да се приемат мерки от държавите членки. Гледам си бележките сега. Не знам къде е господин Флоренц. Искаме да гарантираме високи нива за безопасност сред децата. Германия иска да има още по-високи нива на безопасност. Споменатите вещества имат конкретни характеристики. Ние не можем да приемем искането на Германия. un'altra domanda. Ah, no, per eh, quanto riguarda... Сега по отношение на тежките превозни средства на господин Шлойтер, аз не отговарям за тях. Мой ангажимент е да направя така, че вече приятите решения да се спазват а, това, което е договорено с комисаря Оттингер във връзка с емисиите на въглероден диоксид. Следващия въпрос беше на господин Дейвис. за системите за охлаждане в автомобилите. Нямаше друг избор. Крайният срок за изключението беше 31 декември тази година, т.е. след 6 седмици. След това вече ще се предприемат процедури по нарушение, за нарушение а, срещу онези, които са нарушили общностните правила. Производителите е, ни казват по време на проучвания, че те не са в състояние да предоставят този а, продукт, защото има само двама производители в света, които не могат да предоставят достатъчно охладители, охладителна течност за всичките автомобили, които ще се произведат. А, японската фабрика беше засегната от цунамито. Тя произвежда минимални количества охлаждащи течности, а друга фабрика все още не действа, тъй като е, регистрационната процедура е по-усложнена. Доставчиците твърдят, че трудностите ще бъдат преодолени през последното три месечие на 2012 година. Именно за това зададох този крайен срок. Можех е, просто да взема позицията да изчакаме и да видим, но просто искам да бъдем е, прозрачни и последователни. Можех да задействам процедура по нарушенията, но наистина става дума а, за изключителни обстоятелства, които а, щяха да получат подкрепата и на съда. Та, така, ние направихме нашите проверки. Мисля, че ни беше казана истината, защото фактите са проверими аз нямам намерение да продължавам този срок повече а, и след 31 декември тази година. А, отговор... Мисля, че отговорих на всички въпроси. Съжалявам, че отново говорих дълго, но имаше редица технически подробности, в които не се впуснах. но иска всичко, което казвам да бъде ясно. Председателя, благодаря много за много изчерпателния въпрос. Сега по втория кръг е, мерки с Проди, Готиерес Кортинес, е, е, Окони и Кукович. Госпожа Меркис има думата. Благодаря, господин комисар. Искам да приветствам вашите политики и се надявам, че някоя, някои от моите молби ще бъдат включени. Вие говорихте за строителната промишленост и екологичните мерки в строителството. Загрижена съм, че не се прави сравнение в строителната индустрия между предимствата, проистичащи от тези мерки и възстановяването на стари сгради. Факта е, че ако се възстановяват стари град, сгради, това води до повече работни места, ако се възстановяват градските центрове, са необходими по-малко коли и това води до екологична полза. Мисля, че трябва да се направи сравнение между новите сгради и възстановяването на стари сгради да се види кое води до по-добри економически екологични условия. Когато говорим също така за сателити, трябва да говорим и за водата. Трябва космическата технология да се развие така, че да може да се проследяват а, и водоемите. Мисля, че трябва да се въведе и културния туризъм във всичко това, което правите. чухме, че културата и туризма не могат да бъдат разделени. Те вървят ръка за ръка. в Великобритания най-добрият туризъм е културният туризъм изчерпахме списъка, а сега за минута и половина uitgebreide lijst eh, brengt u hier naar voren. Госпожа Мерис, е, господин комисар, огромен списък от теми е, имате пред себе си. Но искам да се върна отново на модела за растеж, за който говори колегата Шлютер. На драго сърце бих се съгласила с вас, но някак си не мога, защото имам чувството, че буксуваме в рамките на стари планове, защото ако искаме растеж, трябва да подходим по друг начин, да бъдем по нов начин иновативни и да боравим с суравините по друг начин. Съгласна съм с господин председателя, че не бива да се прави разлика между черна, кафява, зелена индустрия. Не, цялата индустрия е наша и тя трябва да оцелее в бъдеще. Ключът не е само в това да се използва альтернативна енергия, а и да боравим по друг начин с суровините. Трябва да имаме индустрия на нулевите загуби. Концентрираме се прекалено много върху Африка и други краища на света, откъдето се снабдяваме с суровини. А, важно е не само да има рециклиране, а да има истински кръг кръговрат. Това имам предвид, като говоря за кръговрат на нулевите загуби. Трябва да помислим как можем да подходим към една, така че да имаме възвръщаемост за а, суровините, нещо като лизинг, за да може накрая все пак потребителят да спечели нещо. Дадохте ми само минута и половина, но все пак искам да стане дума за стандартите за електромобилите, акумулаторите, нанотехнологиите. Доколкото разбирам, през тази година ще получим нещо. Сега Юде Виторио Проти. Sono minuti un po' elastici. Грация, сеньор комисар. Минутите са малко разтегливо понятие все пак. Благодаря ви, че дойдохте тук, господин комисар. Благодаря ви и за това, че посетихте земетръсните райони в Италия. За сателитните системи. Ние можем да ги използваме. Според вас би ли било възможно с тези сателитни системи да се намали риска от земетресения и да се правят някакви прогнози? Също така, доколко могат да се въведат строги норми за строително проектиране при отчитане на опасността от земетресения, особено в най-застрашените региони. И на второ място... Революция индустриале, перке ной абямо На второ място, аз не би говорил за трета индустриална революция, защото според мен е важно, така да се каже, да дематериализираме живота си. Има много нематериални неща, които служат на благото на човека. Не винаги става дума за някакъв е, физически материал. Ето давам за пример естествените ресурси, природните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 имаме толкова много електронни отпадъци, в които можем да намерим много повече е, редки елементи, отколкото в мините. Euh, Благодаря, господин председател, господин комисар. И аз бих искала да говоря за електромобилите и да ви кажа, че аз подкрепям вашата инициатива. Днес след обед приехме тук в комисията един текст, който защищава идеята за финансирането на електромобилите, да може да се създаде една мрежа за зареждането на електромобилите на европейската територия. В тази връзка искам да ви запитам, може ли да се надяваме, че скоро ще се постигне съгласие между държавите членки и конструкторите да имаме една единствена на европейска норма, която да е свързана с електрозареждането. Ние говорим за растеж, за устойчив растеж, за развитието на тази дейност на електромобилите. На мен ми се струва, че трябва да разгледаме този въпрос бързо и добре. Благодаря понякога в рамките на един единствен концерн е трудно да уеднаквят щепселите, които използват, така че за нас е много важна задача. И последна Марсей Кукович. Е, хвала. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за много ясното представяне на а, индустриалната революция. Искам да добавя нещо и имам въпрос. Какво мислите за революцията в услугите за възрастните хора? А, помощ за тези, които се нуждаят от помощ и за какво ще бъде въздействието на туризма в Европа. Положително ли ще бъде от гледна точка на растежа или ще бъде отрицателно от гледна точка на екологичното въздействие? Във връзка с индустриалната революция искам да ви запитам, защо не споменахте по-голямата роля на информационните и комуникационните технологии. Това е една история в развитие. Съединените щати е, е по-напред от Европа, но това е една сфера, в която също би трябвало да бъде засегната по въпроса за ресурсите. Какво ще кажете за здравословната храна? Благодаря ви. Сега отново ще дам думата на комисаря да отговори на тези въпроси. Заповядайте. Благодаря много. Надявах се, че госпожа Мерки се съгласява с мен, но ще се опитам да я убедя, че всъщност ние мислим по сходен начин. Тя спомена за резултатите от резолюцията, но от някъде трябва да се почне, ако иска човек да а, постигне нещо. Първо а, трябва да искаме да постигнем резултати. Не може така да штракнем с пръсти и резултатите да дойдат. Това би било твърде лесно. Ако бих могъл да организирам нещо, подобно ще вляза в учебниците по история. Но тук всъщност говорим за някакъв старт, говорим за онова, което е възможно. Естествено, аз бих искал да отплавам в открито море, но дори Христофор Колумб е трябвало да а, има, да предприеми други пътувания преди да стигне до Америка. Аз не смятам да ходя чудотворно по водата, но въпреки всичко а, трябва да отчетем, че има а, междинни пречки, междинни етапи. Може би няма да се съгласим за методологията. Аз обаче възнамерявам да постигна онези цели, които вие искате да се постигнат. Аз съм прагматик. Не бих желал да обещавам а, невъзможното и след това да не си изпълнявам обещанията. Аз искам да се ангажирам с, с прилагането на идеята. Има резолюции от Европейския парламент от 2009 година. Очаква се доклад от службите на Европейската комисия, който а, в който се проучват наноматериалите на пазара с оглед на тяхното здрав... въздействие върху здравето. Що се отнася до стандартите, въпроса, който няколко пъти беше повдигнат, включително и за електрическите контакти и а, щепсели. А, това беше едно от най-трудните неща, с които съм се занимавала като комисар. Първо е, е позицията на френските и италианските производители, от друга страна германските производители. Естествено, разликата не е така ясно разграничена, защото част от италианските производители са на страната на германските производители. Опитах се да намеря компромисно решение за а, сега говорим за а, щепсели, всъщност говорим и за контакти Надяваме се, че е, ще намерим решение чрез оценката на въздействието, но може би е, би било най-добре да се предвиди един преходен период и след това да се приеме онова, което според мен обективно представлява предложението, което привлича най-много одобрение, да кажем, германското предложение е, и след това да има един преходен период. Сега някои е, не харесват преходния период, е, но трябва да се направи някакъв компромис, така че да се постигне нещо, което да бъде най-добро за всички, така както направихме за контактите в колите, в стените. Е, може би е, тук говори италянец за мен, но не винаги успявам да убедя сънародниците си. и за сънародници, искам да се обърна към господин Проди. Да, наистина сателитите, спътниците би трябвало да бъдат използвани за проследяването на водоемите. Госпожа Готиерес правилно посочи, че трябва да организираме съвещание а, е, за спътниците, особено нези, с които се наблюдава Земята. И аз това го казвам винаги, когато се срещам с нашите африкански приятели. Това е свързано с сушата, която а, е, пречи, която засяга, на, а, е, засяга водните ресурси. Също така във връзка с предотвратяването или предсказването на земетресения. Например, в Модена беше използвана системата за сателитно наблюдение. Аз възнамерявам да изготвя пилотен проект, проект в, сел, в сферата на строителството и тук бих желал да се постигне спестяване на енергия, така наречените зелени сгради, и а, същевременно а, сеизмичен, а, мерки за сеизмична защита. А, също така искам да проведем един пилотен проект в засегнатите от земетресенията райони. Бихме желали също така а, да се изготви проект за сеиз... антисизмичните стандарти, а, който да бъде въведен в а, районите с сейзмична опасност. А, Преминавайки сега а, към въпроса за туризма, това е много важно също и по екологични причини. Нашето съобщение за туризма а, отделя много голямо внимание на екологичния туризъм, крайбрежния туризъм. А, по този въпрос работим заедно с комисарът Даманаки и а, е особено важен аспект, така както туризма е важен за нашето екологично наследство. Въпросът за градските центрове ще бъде включен в един текст на комисията. Това е по инициатива на комисаря Оттинген и Калас. Аз мисля, че тук. Това е много важно. И това според мен доказва голямото значение на туризма за економически растеж в Европа. За щастие, вчера Г20 по точка 25 откроиха голямото значение на туристическата промишленост, за економическия растеж и за създаването на нови работни места. Г20 насърчава тези политики. Това е много важен сигнал, който хармонира с, с предложението, което се прави вътре в комисията за нови по-гъвкави правила за туристическия бизнес например, е, също така за туристическите визи за туристи от Китай. туризмът е много важен, също така и е свързан с защита на околната среда. И е важно да се свърже информационните и комуникационните технологии с развитието на туризма. Има проблеми с инфраструктурата в туризма. Мисля, че не сме достатъчно индустриални всички, които се интересуват от информационните и комуникационните технологии, ги свързват с туризма. Бихме желали европейския туризъм да бъде много по-екологосъобразен и по-ефикасен и ефективен като основен елемент, за да се осигури растеж от 10-11-12% от брутния вътрешен продукт на всички държави членки когато има, а, имаме висококачествен туризъм, тогава м- това би било от полза за всички. Например, е, хранителната промишленост също печели от туризма, агротуризма, селското стопанство. Всичко това печели от високото качество и от а, е, факта, че бизнесът зачита а, правилата. А, тъканите също би трябвало да бъдат а, невредни за хората. Опитах се да застана начало на тази стратегия и да включи туризма в нея. Но всичко, което казвам, е част от една по-голяма система и всеки сектор всъщност е част от една политическа мозайка, която би трябвало да създадем и комисията нищо не може да направи без подкрепата на парламента. Именно за това обяснявам всичко и се надявам, че ще продължавате да ме подкрепете, че ще бъдете критични, но конструктивно критични. Аз ще взема предвид всички ваши предложения. господин комисар Таяни, от името на цялата комисия, наистина много ви благодаря за тази възможност, която ни дадохте да дебатираме с вас днес в продължение на час и половина. Изчерпателно отговорихте на всички въпроси. Всеки успя да зададе въпроса си. Уверявам ви, че Що се отнася до третата индустриална революция, имате съюзници в Европейския парламент в лицето на Комисията по околна среда. Ние всеки ден се занимаваме с тази трета индустриална революция и можете да бъдете сигурен, че ако искате да осъществите всичко това, за което говорихте днес, можете да разчитате на нас като на партньори. Благодаря ви за посещението днес. днес. Надявам се, че скоро отново ще се видим в тази комисия.